5 минути, ако с ваша помощ може да успеем по-напред. Първо, предложение за смяна на името на делегацията за връзки в Палестинския законодателен съвет. Едно гласуване. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Also nochmal, wer ist dafür? Добре, от начало, за. Против. Добре, да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Гласуваха ли всички? Преустановете гласуването. Приема се. Е Гласуваме доклада Ферейра, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Още един доклад на Жоао Ферейра. Също електронно. Моля, гласувайте. Всички ли са готови? Преустановете. Приема се. Споразумение за рибарството. Петър Вандален е автор. Гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. Още веднъж Петър Вандален за договора с Кабо Верде. Първо, първото изменение. Моля, гласувайте. Ам але abgestimmt? Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се параграф 4, първоначалният текст, две части е прият, така че гласуваме електронно за цялата резолюция. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. Ферао Сантос е доклада. Рибарство Мадагаскар. Моля, гласувайте. Ja, Sie können nicht schneller als ich und ich nicht schneller. Е, е, нали техниката позволява толкова да се бърза. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се доклада на Залба Бидегайн. Маракешкото споразумение за създаване на Световна търговска организация. Е, той помоли за две минути време по двата си доклада да говори. Заповядайте, колега Салба Бидегаин. Brevemente, presidente, solo 30 секунди. Е, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците и докладчиците в сянка за свършената работа. Мисля, че това ще бъде принос към световната търговия. Особено в развиващите се страни. А като говорим за миграция в Европа, можем да намерим също решение – Хубаво е да имаме подобни инструменти, така че економическото развитие на страните, където е необходимо да бъде подпомогнато. Благодаря. Председателят, благодаря колега Салба Бидегайн. Гласуваме електронно първия доклад. Заповядайте. Готови ли сме? Преустановете. Приема се. Втория доклад е с почти същото заглавие. Става дума за търговски облегчения, улесняване на търговията за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение едно, кой е за, против, въздържали се при от... изменение 2, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се 14 за, против, въздържали се, нека да проверим, моля гласувайте електронно. Готови ли сме? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6 за. Против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 Е, става дума за е, разрешаване на Австрия, Белгия и Польша да ратифицират Будапештинската конвенция. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Доклад Келер, Времени мерки в областта на международната закрива в полза на Италия и Гърция. Първо имаме няколко изменения. Блок, кой, кой е за? против, Възмени приема се. 27 изменение се гласува електронно. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. 47. Устно изменение на госпожа Келер. Да го чуем. Um, Благодаря, колеги. Тук има едно основно изменение, което е договорено с докладчиците в Сянка. Става дума за изменение, което да включи е, научното тази сутрин от е, предложението на председателя на комисията господин Юнкер. Е, казвам следното. 120 хиляди кандидати за статут на беженец ще бъдат презаселени от е, Италия. Конкретният текст е, ще намерите пред себе си. Прочетете го внимателно преди да гласувате. Благодаря, колега Келер. Колежки Келер, е, изменения. Значи, гласувам изменение 47. Кой е за? Против. Нека гласуваме за е, електронно за първоначалната версия на изменение 47. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се 49, 29, е, сега 44 в две части. Гласуваме първата част. Готови ли сме? Край на гласуването. <coughs> Хвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34. За. Против. Въздържали се. Приема се. 48. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42. Искате да се провери за 48. Добре, гласувайте електронно. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. 42. Моля, гласувайте електронно. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се 43. Гласувайте електронно. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. 3. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването.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 Втора част, нека да гласуваме електронно. Гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Гласувайте електронно. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 отпада при това положение. Номер 9. Моля, гласувайте електронно. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да се провери? Добре, гласувайте електронно, моля. Готови ли сме? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Гласуваме електронно. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. Сега следват няколко гласувания. Значи 4, 14. Гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. 15. Сега 15. Haben alle abgestimmt? Готови ли сме? Край на гласуването. А, прием се. 16. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се 18. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се 19. Гласувайте. 20. Край на гласуването. Прием се. 22. Моля, гласувайте. Моля, преустановете гласуването. Приема се 23. Гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. Сега Предложението на комисията изменение за, против, въздържава се, приема се. Сега законодателната резолюция гласуваме електронно. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. Доклада Вестфал за градското измерение на политиката на ЕСЕ. Параграф 20 от първоначалния текст. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Приема се. 26 в две части от първоначалния текст. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Е, сега цялата изменена резолюция. Моля, гласувайте. Всички са гласували, гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Е, сега колегата Дойч. Инвестиция, инвестиции в работни места и растеж, насърчаване економическото, социалното и териториално сближаване. Параграф 4. Първоначално. Но първата част на текст. Готови ли сте с гласуването? Край на гласуването. Приема се втората част. Моля, гласувайте. Готови ли сме? Край на гласуването. Ангеномен. Параграф... Приема се. Параграф 22 от първоначалния текст. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 24. Поименно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 27 на две части. По именно гласуване. Първа част. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Част втора. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на Приема се. Параграф 28 на две части отново. Поименно гласуване и по двете. Първа част, начало на гласуването. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Параграф 2. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 29. две части, също поименно, първа част начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приемат. Част втора. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 3 на 3 части, всяка с поименно гласуване. Първа част, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Част втора. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Част трета. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се.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 оценка на Европейската година от 2012 за активно остаряване. Параграф 8. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 17 на три части. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Трета част. А, искате проверка на гласуването по втората част. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Част трета за, против, въздържали се, приема се. Параграф 18 на две части. Част първа за, против, въздържали се, приема се. Част втора за, против, въздържали се, приема се. Параграф 28 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 30 за, на две части. Първа част за,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 проверим с поименно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме резолюцията като цяло. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега доклада Ван Декамп. Камп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 Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 9. Поима на гласуване. Моля, гласувайте. Всички не гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Параграф 10 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 11. Поима на гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 13, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. В параграф 16, по именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 18 в две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част по име на гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 19, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 22 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 26. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ни гласуваха. Край на гласуването. Приема се. Параграф 29. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 34-9. По на гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 34. Тире 12. Две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 39. За, против, въздържали се. Приема се. Параграф 41. Две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Параграф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 Приема се. Параграф 63-3 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 63-5 от две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по на гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 63-8. Поема на гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 63-9, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част, поима на гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 63-10. Поема на гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 63-12. Поема на гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 64. 5 е, за, против, въздържали се, приема се. Тире 7 за, против, въздържали се, приема се. Тире 11 за, против, въздържали се, приема се. Пак параграф 64 Тире 12 се две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 64-15 за, против, въздържали се, приема се. 64, 16 за, против, въздържали се, приема се. 65-1 за, против, въздържали се, приема се. 65-5 за, против, въздържали се, приема се. 65-6 по име на гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 66-12 разделно гласуване. Първа част за, против, възражали се. Приема се. Втора част по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Параграф 66. 8 за, против, въздържали се. Моля ви ясно да заявите гласа си за, против. Мисля, че се отхвърлям. нека да проверим с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха?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 против, въздържали се, приема се. Гласуваме резолюцията като цяло с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на госпожа Возенберг професионалните кариери на жените в науката и висшето образование. Параграф 22. Параграф 22, оригинален текст. По на гласуване, моля гласувайте. Bericht Фосенберг, 22, namentliche Abstimmung. Това е доклада на госпожа Воценберг, параграф 22, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 25, преглед 25, отново гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 35 на два части. Първата част за против въздържали се приема се. Втората част по именно гласуване, режим на гласуване. Моля, гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 42 режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 48 на две части. Първа част за против въздържали се приема се. А втората част по именно гласуване. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Точка от била R. Режим на гласуване, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се резолюцията като цяло с измененията. Режим на гласуване, моля. Господин. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към доклада на госпожа Родригес еманципиране на момичетата в Европейския съюз посредством образованието. Изменение едно е с альтернативен текст за против въздържали се отхвърля се. Параграф 1, първоначалният текст за против въздържали се приема се втората част за против въздържали се, отхвърля се. Параграф 5 на две части, първа част. Добре, нека да проверим втората част на първи параграф. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 5. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 10. Нека да проверим параграф 5, втората част, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 10 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 13, две части, първа част – Поименно гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се втората част за, против, въздържали се. Приема се параграф 21 за, против, въздържали се. Приема се параграф 25 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 27 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 28 по именно гласуване. Режим на гласуване, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 29 на три части и трите с поименно гласуване, режим на гласуване за първата част. Гласуваха ли всички? Добре би било, ако НП прояви признак на живот. Гласуваха ли всички? Край на гласуването приема се. Втората част. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се трета част, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Параграф 30, режим на гласуване. Гласуваха ли всички?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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 43 на три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за. Нека да проверим втората част по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Третата част. За, против, въздържали се, приема се. 49 на 3 части. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. Третата част. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 50 на две части. Първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част против, въздържали се, приема се. Параграф 53 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Съображение Г. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Р в две части. Добре, проверяваме. Г втората част. Режим на гласуване, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Те за Тук трябва да започне. Моля да ме извините, казва председателя. Точка Р. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Те за, против, въздържали се, приема се. И цялата резолюция по именно гласуване, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. И така преминаваме към последния доклад. Доклада Шваб за Швейцария. Е, изпълнение на вътрешния пазар има моля, оставете си картите. А, а, гласуваме. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Текстът е прият.